по доклада на госпожа Атвуд за общностни действия в областта на лов на китове. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравления, госпожо Атвул. Следващата точка е доклада на господин Белет участието на общността в, аудио, в Европейската аудиовизуална обсерватория по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравления към докладчика. Следваща точка е доклада от господин Фава за санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Гласуваме проекто законодателната резолюция без изменение по именно гласуване. Режим на гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравления! Следващата точка е гласуване по доклад на госпожа Джегле за статистика на, на реколтите. Два блока изменения. Първи блок гласуване поименно. Гласувайте първи блок изменения. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Подлагам на гласуване измененото предложение на комисията, който е за, против, въздържали се, приема се. Подлагам проекто законодателната резолюция по именно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравление към докладчика. Следващата точка е гласуване по доклада Сайер. Ароматизирани вина. Гласуваме предложение за регламент. Два блока изменения. Първи блок. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. Приема се. Предложението на комисията в изменен вид за, против, възражали се. Приема се и проекто законодателната резолюция с поименно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравление господин Сайер. Следващата точка е доклада на госпожа Ванденбърг за намалени ставки на данък добавена стойност, предложение за директива. Седем отделни изменения. Изменение номер едно. За. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Гласуваме първо изменение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме в залата става и интересно, както виждате. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. А бих казала, че се отхвърля. И то категорично. Ако настоявате да гласуваме второ изменение по електронен път. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Трето изменение. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. Направо към електронно гласуване. Пето изменение. Моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение направо към електронно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение. Електронно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Очевидно се приема. Седмо изменение. Който е за? Против? Въздържали се? Приема се. Предложението на комисията в измерен вид. Който е за? Против? въздържали се, приема се. А сега проекто законодателната резолюция. Електронно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравления! Следващата точка е четири проекто резолюции за използването на територии за незаконно задържане от страна на ЦРУ. Първо изменение по именно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега точка била пар, точка четвърта. Разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се. Първата част се отхвърля. Втората част пада. Преминаваме към точка 5. На същата точка от преамбила за, против, въздържали се. Отхвърля се. Добре, да проверим. Гласуваме точка от преамбюла Б, точка 5. Край на гласуването. Приема се. Подлагам на гласуване съвместната проекторезолюция по именно гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Следващата точка от дневния ред е гласуване по доклада на господин Сариуш Волски по годишния доклад за основните аспекти и приоритети на обща външна политика и политика за сигурност. Гласуваме проекто резолюция. Девето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение. За. Против въздържали се, приема се. Пето изменение, поименно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение, поименно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Първо изменение, който е за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 и 7 са идентични. Поименно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Десето изменение за, против, въздържали се. Не ми стана ясно дали приемате или отхвърляте. Електронно гласувайте, моля гласувайте. По десето изменение всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Предложението за резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравления към докладчика. Сега ще прекъснем гласуването и ще преминем към официално заседаване.